So, colleagues, we'd like to continue. И така, колеги, трябва да продължим нашата работа. Много ви моля, заемете местата си. Благодаря ви за разбирането. Тук що разговарях с швейцарските медии, тъй като това е много важна тема, както за тях, така и за нас. Бих искал също така да пожелая добре дошли на колегите от Комисията по развитието и техният председател, който е тук при мене. Бих искал също така да кажа добре дошъл на Гунар Вигант, изпълнителен директор за Азия и Тихоокеанския регион в службата за външна дейност, както и на Пьер Амилат, директор на отдел Азия и Близкия изток, за да разговаряме за Афганистан и отношенията между тази страна и Европейския съюз. Бих искал да ни кажете няколко думи за изпълнението на стратегията за Афганистан, сигурност, мирни преговори и така нататък. Също така да знаем докъде сме стигнали с ратификацията на споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие Както знаете, Европейският съюз даде своето съгласието за подписването на това споразумение през марта. Също така бяхме поканили Роланд Кобия, който е специален пратеник на Европейския съюз в Афганистан, но той отсъства тази седмица, но съм убеден, че нашите двама докладчици ще могат да ни обяснат какво е състоянието на мирния процес и е, ще заместят господин е, Коби. Аз бих искал да дам думата първо на Томас Дебе, който ще поздрави също участниците. Добър ден! Благодаря на всички. За нас удоволствието да организираме съвместно обсъждане на двете ни комисии по въпросите свързани с отношенията между Афганистан и Европейския съюз, политическите е, отношения, както и хуманитарното положение в е, страната. Нека не забравяме, че Афганистан е един от най-големите бенефициенти на е, помощ от Европейският съюз и е получил над 3 милиарда и половина евро помощи от 2002 година настам. Новото е, споразумение ще трябва да продължи дневния ред, който беше прият през 2016 година и по-специално на поетите ангажименти в рамките на е, самостоятелността е, и взаимната отговорност. В положението в Афганистан е сложно, както от политическа, така от економическа гледна точка и е, като положението се влушава поради увеличаването на бедността от 38% през 2019 година до 5, е, 55% през 2017 година. Също така очакваме да чуеме нещо повече и за хуманитарното положение в страната. Благодаря за тези уводни думи. Сега давам думата на господин Вигант. Благодаря, господин председател. Ще ви кажа няколко думи за споразумението за сътрудничество, за партньорство и развитие, тъй като е, ми зададехте въпроса. 17 държави членки междувременно са ратифицирали това споразумение от 27 или 28. Тоест, не можем да го, да го прилагаме изцяло, но до тази седмица може да се нарече седмицата на Афганистан в Европейският съюз, а, тъй като а, вчера в съвета беше обсъден въпроса и той ще бъде на дневния ред на следващото заседание в вторник като ще се разгледат съответните различните опции и от една страна има възможност, разбира се, да има отново избухване на гражданска война или от друга страна развитие на мирният процес, който ще бъде благоприятен за цивилното население. Европейският съюз е, естествено счита, че е единственият е, единственият вариант, единствената опция. Също така споменахме помощта, е, помощта за Афганистан е от огромно значение, тъй като страната е, се нуждае от вършите ръщите на 75% външна помощ за ежедневието си. Можем да очакваме, разбира се, едното развитие и другото развитие. Е, играхме важна и положителна роля през последните години, въпреки е, заплахите, въпреки е, трудностите. Ние продължихме да поддържаме а, мирният а, процес, а, насърчавайки а, изборите. През септември 2019 година бяха проведени президентски избори, нещо, което само по себе си вече беше е, е, признак, че в Афганистан е тръгнал по пътя на устойчива демокрация. Въпреки това обаче от, избирателната активност беше много ниска, само 20% от е, имащите право на глас е, гласуваха. Все още не разполагаме с е, резултатите от първият кръг на изборите. Проверки се извършват в момента. Бихме искали да сме сигурни, процеса на, на, пре... на, на пребро... преброяването ще приключи в най-скоро време, като се прилагат всички предпазни мерки срещу изборни измами. Тези избори струваха 18 милиона евро. След е, няколко месеца ще се проведе втори кръг е, на изборите, но ще трябва да е, направим всичко възможно за запазване на себестабилността между тези два между двата кръга, за да може да има легитимност на а, новото правителство. Когато Фредерика Магерини посети Кабул тази година, тя каза, че не може да има мирен процес без избори и избори без мирен процес. Това ам, така бе, бе прието положително от президента Рени. По, по време на конференцията през ноември 2018 година в Женева бе взето решение за разширяване на мирният процес, за да бъде той много по-включващо. Тогава бе, бе, бе, бе, бе приета и пет пунктова програма, която в последствие бе утвърдена от съвета, за да може да се, се запазят постигнатите през последните години, постигнатите през последните години напредък. В момента работим с колегите в областта на развитието за помощ не само от страна на Европейският съюз, но и в международен план за тех техническа помощ, която да бъде оказана на правителството, за да може то да функционира пряките разговори между талибаните и американското правителство дадаха резултат, бяха поети конкретни ангажименти за оттегляне. Бихме искали да подчертаем, че, то, че този, този процес ще се материализира в намаляване на насилието и временното прекратяване на огъня ще премине в а, постоянен допъл, допълнителни мерки. Трябва да бъдат предприяти за намаляване и а, ликвидиране на, за винаги на а, насилието, което води до допълнителни жертви. Афганистанското правителство разчита на Европейският съюз за защита на основните принципи, включително на човешките права и правата на жените, които, борбата за които е много тежка. В неодавна в твит президент Трамп отбеляза напредък, отбеля, отбелязан в преговорите между афганското правителство и е, между талибаните и афганското правителство и, и американското правителство. Следващ кръг е, на разговори ще се проведат в е, Пекин и Европейският съюз ще бъде поканен да, да участва в тези а, разговори. Това няма да бъде само по себе си процес на преговори, но ще създаде условия за такива, които ще се проведат в Осло след в скоро време ще бъдат поканени регионални партньори. А сега ще помоля и колегата от е, Генерална дирекция развитие да допълни моето изказване. Две неща. Първо, с сътрудничеството с Афганистан и бъдещите усилия в областта на мира и сигурността. Тази сутрин обсъждахме правилата а, и поемането на отговорност в рамките на мирният процес. Знаете, че Аф, Аф, Аф, Афганистан е, може би, най- най- най- най- най важното програма, по която работиме в нашият сектор. През в а, настоящата МФР 1 е милиард и 400 хиляди евро бяха посветени на помощта за тази страни в областта на а, мира, сигурността и стабилност. Второ, е, устойчивост е, и заетост е, и на трето място основни услуги за гражданите. 10, 10, 10 милиона също така бяха посветени на осигуряване условия за инвестиции. Някои програми вече са в ход на изпълнение, други ще бъдат ще започнат своето действие в най-скоро време, свързани с развитието на търговията, помощ за агробизнеса с цел създаване на заетост и наистина сектора земеделие е може би най-подходящия в за създаване на подобна заетост. Също така с, създаване така, на така наречената харта на, за гражданите за а, осигуряване на ос, предоставяне основни услуги за гражданите. Мир, заетост, създаване на работни места – данъчно облагане и стабилност са основните цели. Мирният процес не е стабилизиран за сега, но същевременно има широк консенсус за това, че е, за в бъдеще не може да има връщане назад, не, не, не може да има отстъпване от постигнатият е, напредък и развитие, че е, трябва да се отстояват е, принципи като равнопоставеност между половете, устояване правата на децата и при всички случаи не може да има мирен процес с, при отстъпване от тези основни принципи. Продължение на, на, на години Аф, Афганистан разчита само на чужда помощ, тъй като по е, силата на правилата на Международния валутен фонд. Афганистан не може да е, получава заеми в е, този и Световната банка и Международния валутен фонд прилагат много стрикно правилата за забрана на, на заеми за страната. страните донори и Европейският съюз насочват средствата или пряко към проекти, или към фонда, който е създаден и контролиран от, от Световната банка. Помощ се предостава също така и чрез службата за хуманитарна помощ на Европейската комисия. А, в Брюксел, както знаете, беше организирана конференция на донорите, където бе обсъдено регионалното измерение, е, което е, придобри много по е, така големи размери, заедно с за подсигуряване е, е, сигурност на границите, е, обучение на млади хора. Това бе, това, това бе като тази част бе поета от а, узбекска страна и други страни, които подпомагат развитието и изпълнението на програмите в рамките на регионалното измерение. Що имаме много добри от, отношения с правителството относно по силата на договорите за а, инвестирани в строителство, така че кът, кът, като цяло последните а, пет а, години допринесахме за стабилизирането на, на, бю, на бюджета като под, като по този начин дадахме възможност на правителството да изплаща заплати и да а, инвестира в а, така необходимата социална политика. Мисля, че нашите отношения се развиха много през последните години и мястото на Европейският съюз се утвърди. През а, последните години бяха, бе, бе улеснено връщането на а, много а, граждани в Афганистан, в миналото от Пакистан. В момента има връщане на бежанци от Търция и ние подпомагаме също така завръщането и реинтегрирането на тези граждани в страната. Колкото до бъдещето, ще продължиме да подпомагаме и оказваме необходимата помощ на Афганистан за поддържане на мирният процес. И да предоставяме допълнителната хуманитарна помощ, която е необходима. и да бъдем готови за извършване на необходимата дейност там, където е, това се наложи предвид развитието на мирния процес. Колкото ние не сме е, ние не участваме в е, преговорите, но тези преговори са от огромно значение за нас като, както казах, основното условие е, че няма да има връщане назад и изработването на устойчивост на бюджета, защото без, без, без прозрачност и добро управление на бюджета нищо нещата не могат да върват напред, така че това са условия, които трябва да бъдат приети от всяко следващо а, а, правителство на Афганистан. Европейският съюз не, а, не взима страна, то подкрепя всяко правителство. А, тъй като целта е да бъде подпомогнат афган... афганският народ. Благодаря, господа, и на двама ви. Сега можем да обсъдим това, което казахте. Ана Фатига първо, която беше докладчик в предния парламент по въпросите на Афганистан. Благодаря, господин председател, господа директори, благодаря, че споделихте възгледите си за актуалното състояние на нещата с Афганистан. Надявам се, че процеса на ратификация върви гладко и веднага, щом сме в състояние да, да, да приемем и да започнем да изпълняваме а, цялостно, пълно споразумение, максимално скоро, ще, колкото по-скоро, толкова по-добре това, пред което сме изправени по отношение на сигурността, е един доста решаващ момент. Надяваме се на положително развитие. Знаем, че балансът е много крехък и много, много неща биха могли да повлияят на процеса отрицателно. Та искам да попитам какви са сега поентите, ангажименти на, на САЩ, вашите, но по-специално за САЩ, знам, че има, има предвиден вариант за оттегляне. Нещо друго, което е особено деликатна тема е оценката на, на отделните страни в Афганистан, като, като страни по едно споразумение, какво мислите за, за присъствието на талибаните в момента, какъв контрол имат, какво е реалното им политическо присъствие също така, как, как оценявате е, шансовете за, за един положителен изход? Благодаря, Ана Фатига. Хавиер Наст. И слушах с голямо внимание слушах с голямо внимание а, как, как, какви, какво правиме и какво искаме да направиме. Но действителността е нещо съвсем друго. Афганистан е последица от собствената си история. И а, само а, генерал Хостун, който извърши геноцид. Нека не забравяме огромните престъпления, които бяха извър... извършени преди, в предишното правителство. Так, от една страна има и пащуни, кои, в които талибаните управляват. Да, всички осъждаме талибаните за техните действия и престъпления, но за съжаление не можем да ги заобиколим. Не може да има решение без и въпреки талибаните. Така че, когато, когато, когато говорим за правителство, говорим само за Кабул. Защото извън Кабул правителството няма абсолютно никакво влияние. Нека не забравяме, че е, испански части са помогнали на гражданското е трябвало да го направят е, да, да помогнат да се строят училища, болници и така нататък. Но не могат да го направят и не само испанските и всички други, защото няма съответната сигурност. И неко не, не, не, не забравяме и каква е ролята на, на, Кипа, на Китар. Нека не забравяме и разузнавателните пакистански служби, които имат много тесни връзки с талибаните. Така че нека да, из, нека да излеземе от политиката на фикция и да се върнем към реалната политика. Моят въпрос е следващи. Каква альтернатива има а, освен а, преговорите с тали, тали, талибаните. Нещо отвратително, но абсолютно задължително. Защото тези, които познават Афганистан, не Кабул, а извън а, а, Кабул. За, защото да говориме, че няма връщане назад, че, че има някакво равноправие, е все едно да говориме за фантасмагория и за научна фантастика. Домин... Благодаря. Доминик Билт от Алде. Мерси, месье. Благодаря, господин председател. От 2000-те години Европейският съюз, НАТО са в Афганистан. Помощта е от около милиарда годишно. Всичко това, за да да има днес преговори с талибаните. Това е една фалирала държава въпреки международната помощ. Това показва още, още веднъж какво се получава, когато международни коалиции се е, свалят правителства, на които няма альтернатива. Тази година 17 000 афганци се опитаха да стигнат в Гърция и бунт в лагерите в Лесбос показват, че положението наистина е вече невъзможно. По принцип, международното право трябваше да спомогне за, за връщането на емигрантите в техните страни. Но това не става. Само 11 души бяха върнати от Франция. Кажете какво е, как, е, как, какви са тенденциите за мигриране на афганци към Европа и по какъв начин могат да се връщат афганците при добри условия и при гаранция на техните права. Господин Галер. Äh, Благодаря ви за представенията. В момента оставам с впечатлението, че се залага на преговори. Ако преговорите бяха довели до някакъв резултат, талибаните щяха да поемат контрол върху страната. Щяха да се преустановят военните действия, но талибаните щяха да оказват съществено въздействие върху правителството. Не се стигна до това. Затова пък сега в по-голямата част от страната продължава войната. Ако се стигне до споразумение, то в един момент трябва да се гарантира участието на афганистанското правителство. А не знам как европейците могат да постигнат това. Талибаните не приемат афганистанското правителство – и обещават на Запада, че ако отново поемат контрол върху страната, то ще се погрижат за това на местна почва да не върлуват банди и терористи. За сметка на това обаче ще уреждат вътрешните въпроси те самите. Ще видим дали афганистанското правителство ще приеме нещо такова? Дали следва и ние да приемем нещо такова при положение, че в областта на образованието, правата на жените и други области вече са постигнати успехи? Доколко бихме били готови при това положение да продължаваме да финансираме Афганистан? Не мисля, че в една държава, където талибаните практически упражняват пълен контрол върху страната или части от страната, би следвало да продължаваме работа по програмите си. По-голямата част от тези програми бяха насочени към еманципирането на жените и момичетата с цел постигане на по-голям напредък в обществото. Не би ли трябвало Просто да кажем, че ще преустановим тази дейност и ще се грижим само за това в бъдеще тази страна вече да не представлява опасност за нас. Това би бил песимистичният сценарий. Имате ли някакъв по-положителен сценарий като альтернатива? Още двама желаящи има и след това ще дадем думата на нашите гости. Иде, идентично си демокрация, господин Цимньок. Macht nichts. Heute sind wir alle gleich. Господин Цимняк, извинете. От публикации в медиите узнах, че от около 4 седмици насам, около 300 афганистанци незаконно са пресекли границата между Иран и Турция и че за Турция това е доста голям проблем. Доколкото разбирам също така, от Турция се наблюдава движение към Афганистан. Това представлява според мен противоречие и не е много достоверно, тъй като Иран в момента се освобождава от афганистанските бежанци. Освобождава се от много голям брой бежанци от Афганистан. Има сигурно основания за това. Доколко е коректна тази цифра според вас от 200 души. И това ни отвежда на въпроса за положението със сигурността в Афганистан. В Афганистан има провинции, където талибаните нямат никакво влияние. Не би ли било възможно да се увеличи броят на връщаните към тези провинции лица? Или да се пренасочи потокът на бежанци от Иран към тези провинции. В противен случай тези хора ще се насочат към Европейския съюз. Трябва да имаме също така предвид, че е много нисък броят на връщаните лица към Афганистан. Мисля, че ще трябва да се възползваме от това, за да предотвратим потоците към Европа и също така да намалим натиска и върху Иран. Ja, vielen Dank. Äh, Госпожа Бенделя, може ли да кажете нещо за структурата на организациите, които предоставят помощ за развитие? Кои са основните действащи лица в тази област? Още повече като се има предвид колко е важна помощта за развитие за гражданското общество. Доколко е устойчиво, освен това, гражданското общество в страната? Еманципирало ли се, самостоятелно действащо лице ли е или продължава да се води от традиционни елементи? Радослав Шиковски. Господин Шиковски, пропуснахме едно име. Благодаря. Първо да ви кажа това ми е предисторията. През 1996 година започнах да посещавам Афганистан, когато беше под съветска окупация. Трагедията започна от съветската инвазия 79-та година. Тогава, когато навлязоха, за да помогнат комунистическия режим, който не щеше да падне. стана ясно, че, че, че е, е грешка. Е, е, победата бе получена, то при, на ниска цена, но не успяхме да подкрепим антикомунистите в Афганистан в опитите им да, да, да изградят страната си, след като се приборихме с талибаните, въведохме собствените си войски. След 11 е, септември, точно 6, меси, 6 седмици бяха необходими за, за, за да се отбележи победа на талибените. И ако така действаме е, от по-голямо разстояние, мисля, че бихме имали по- по-добри шансове. Не си давахме обаче шансове частично заради липсата на сътрудничество между западните институциите. Беше невъзможно да се осигурява помощ за развитие поради съображение за сигурност и поради наши собствени причини ние не не успяхме да постигнем сътрудничество между Европейския съюз и НАТО. Единственият вариант е да се, да се поиска от НАТО да, да се осигури е, възможности за действие на, на екипите за реконструкция, но поради други тревоги, свързани с Кипър и Гърция, НАТО и Европейския съюз, макар и е, да имат много общи е, е, членове, държави членки не могат да си сътрудничат, не могат да работят заедно. Това е изключителна трагедия за Афганистан. Мисля, че войната е загубена. И след 17 години всъщност е, е, сме постигнали също толкова малко, колкото и, и Съветския съюз тогава. И мисля, че по-либералните, по-западно настроените афганистанци всъщност ще, ще по, по, по, понесат най-тежката цена от това. Before I get the floor... Преди да дам думата е, на двамата ни гости, искам да да приветствам негово превъзходителство господин Назифула Залаза и посланник на Афганистан в Европейския съюз. Господин Вигант. Първото, което мога да кажа по всичките тези така сериозни въпроси и, и коментари, е, че, че по-често трябва да говорим за Афганистан. Това е страна, в която отдавна сме ангажирани, независимо дали от страна на Европейския съюз или по линия на НАТО или с други партньори. Така че и, да, в наш интерес е да по никакъв начин да не се компрометира а, а, сигурността и да се избегне а, е, мигрантски поток е, към Европейския съюз също и да се избегне тероризъм, като съществуваше преди 11 септември. И да не осигуряваме вакуум, свободно пространство за, за идил. Да не се превръща а, в страната в средище на джихадисти. Така че има много сериозни а, съображения за сигурност, поради които трябва да не само да запазим ангажираността си, но трябва да се повиши. Също така имаме съвсем легитимни очаквания от страна на Афганистан, че значи не само европейските, но и руснаците, и японците, и всичките, и така нататък. трябва да, да, да подават ръка и да се опитат да, да, да изведат а, от тази безисходица страната. Но хората, хор, хората са уморени от гражданска война, от, е, от жертвите, които са дали, от изгнанието, в което са минали много хора. Въпреки това състояние, обаче има сериозен брой завръщащи се от Пакистан, не винаги доброволно, също от Иран, където економическото положение се влушава доста бързо и всички знаете защо. За Европа, за, що са, за, стотици хиляди се връщат от Пакистан годишно, да, от Европа са по-малко но няколко стотин има от началото на операцията. Но десетки, ако не е, стотици хиляди от съседните страни всъщност се връщат в Афганистан. Афганистан. Правителството не е просто правителство на Кабул. специален представител на, на страна понякога казва, че правителството представлява само Кабул. То представлява страна, която се управлява от демократичен плурализъм, независимо какви са точно характеристиките му. Но большинството от населението, тези, които живеят в големите градове и общинските градове, но а, в, територия, в териториално отношение има едно мнозинство, което под въздухните територии, които се контролират от талибански сили. Та, това е положение, от което трудно може да се излезе. Трябва да се изведат заключения и това, което прави в момента в САЩ. Няколко държави членки са влезли във връзка с талибаните. Ние преди една година го направихме и е ясно, че талибаните Балканите трябва да дадат и своя принос за, за умиротворяването на страната. Много талибани са уморени също от, от, от бойните действия. Може би не, не младите, но със сигурност лидерите им, водачите им трябва да се получим от, е, трябва да се получат от, от миналите си грешки. Не се опитвам да ги представям а, в романтична светлина, но искам да кажа, че те имат визия, за това имат определена своя визия за това как трябва да, да функционира едно общество, как да е организирано. Така че изправени сме пред предизвикателства, има а, силни а, а, интереси, свързани с сигурността, регионални такива също така. И афганистанските сили биха работили за, за, за Русия, Китай, САЩ, Иран, Пакистан, Индия. С, с, тях биха говорили, биха си сътрудничили и с когото най-лесно биха си сътрудничили, са най-склонни. Трябва, трябва да намерим такава формула, че е, да приобщим такъв партньор. Е. Трябва приобщаващ мирен процес. Именно в това е предизвикателството. Да, не се месим в а, работата на САЩ с талибаните при а, мирните преговори. Това ще стане обаче възможно след като САЩ приключи с тях. Но всеобхватно споразумение означава да има обща визия за това как ще се управлява и развива тая страна. Европейския съюз и това е задача, която ни поставяха министрите по-рано тази година, е да продължим да, да сме ангажирани. И да сме готови да бъдем гаранти на, намирния мирния процес. И трябва да, трябва да се запазят конституционните постижения от миналото десетилетие. Това е нещо, което е съобщено също и на талибанската страна. Може да ви звучи идеалистично, но альтернативата на това е да, да да, да, да изпадне всичко, всичко в хаос. Повече насилие, повече несигурност. Така че трябва да поемем този политически риск, да продължаваме с сериозна финансова помощ, но да си даваме сметка, че ситуацията е динамична и параметрите се изменят. Но не може просто да си кажем, да, да, да, не, не, не би трябвало, не може просто да се отеглим, защото това ще ни преследва. Следващия. Господин Ами, Амилхат. Няколко бележки във връзка с миграцията. Няколко въпроса имаше свързани с тези а, теми, както и с разселването. Пакистан, Иран, Тър, Турция, Афганистан са страни, които познават миграционните потоци. Нещо, което видяхме наскоро. Днешната действителност е, че 6 милиона афганистанци са в Иран и Пакистан дори към днешна дата около 2,5 милиона, може би, в Пакистан след масови завръщания през последните две години на приблизително 1 милион афганистанци. В Иран пък винаги правителството се отнасяло добре към мигрантите предоставяне на, на основни услуги, образование, здравеопазване и приобщаване към обществото, но, но не но не и да получат гражданство. Също така има и сезионна миграция между, традиционно между Иран, Иран и Афганистан. Нещо, което съществува и много други места по света. Иран не гони не гони афганистанци. Както казах, над 3,5 милиона в Иран има в момента. Така че 300 не е голяма бройка и може да има съвсем обясними причини, които да, да, да обяснят тези връщания. Също така връщането или експулсирането от Турция около 200 на ден в самолети се изпращат обратно в страна. Ние самите обсъждаме и анализираме тези случаи на, на експулсиране, на връщане, в това число и на афганистанци, които се завръщат от Европа. Връщ... Хората, които са, се връщат от Европа са малко на брой, понякога се връщат с белезници, защото е трябвало да бъдат върнати от Европа, като следват всички правни норми но с тях се отнасят изключително уважително. До момента, до който някой не започва да стига да не, да не се противи някой на връщането. Да, зачита се <clears throat> максимална степен закона при решението дали е да се позволи да престои в Европа. дали гражданското общество ще се еманципира. Няма общо правило, няма как да кажем. Нещата са свързани с разликите между градските центрове и селските райони. В селските райони, очевидно, естествено, традициите са много силни. Изключително силни. Но на други места по страната виждаме много активни а, организации на гражданското общество, много смели жени, афганистанки, които са се нагърбили с много тежката задача да, да настояват на равенство, на достъп до образование и здравеопазване. И също тяхното властяване в економическия и политическия сектор. И също и в спорта. Това е нещо много трудно за тях към днешна дата. Сериозен напредък има. Но целите са дългосрочни, естествено. Ние подкрепяме групите, предоставяме им всичката подкрепа, която бихме могли да им предоставим. Мисля, че това е общо взето, освен а, включването на правителството на Афганистан. Мисля, че Гунар отговори включването на правителството в а, мирните преговори е абсолютно необходимо и задължително, защото а, раз, преговорите ще се водят между афганистанското правителство и друг представител. И Знаем, че разискванията между правителството на САЩ и талибаните а, са се занимавали с а, приобщаването в процеса, достъпа до процеса, в който лидери, които още са много а, влиятелни на, на етническа или регионална основа, някои са бойци, някои бяха споменати от господин Нарт. Те също трябваше да бъдат включени в мирните преговори. Това не е нещо, което искаме да се бърза, защото ще направят каквото и преди, ще поискат техния дял. И това е всичко. С това ще се увеличи допълнително колата корупцията ще стане по-голям размер дори от днес. Благодаря ви, благодаря ви колеги, благодаря на господин Вигант и господин Амилхат за тази размяна на мнения. Много е трудно, разбира се, да се направят заключения по този въпрос, тъй като той е много сложен. Но мога да кажа, че трябва да продължим да работим за политическо сътрудничество и сътрудничество за развитие. Ще трябва също така и да се връщаме на темата, да организираме и следващи заседания, посветени на нея, за целите на мониторинга, както и за да сме сигурни, че прилагаме правилните политики. Okay. Thank you, Thomas. I suggest that we... Благодаря ти, Томас. Предлагам Alles Gute. Thank you. Thank you. We come back. Yeah, yeah, perfect. Thank you. The next is also a joint meeting, no? Yeah, I guess. So, colleagues. И така, колеги, преминаваме веднага към следващата точка от дневния ред. politely ask our guests from Afghanistan. Нека най-любезно помоля гостите ни от Афганистан да продължат разговорите си извън залата. Господин Шикорски. Пане! So, let's immediately move on. Once again, this item will be held together. Веднага преминаваме към следващата точка от дневния ред. Разискванията по нея ще се проведат съвместно с нашите колеги и приятели от Комисията по развитие. Темата е създаване на инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество. Любим наш инструмент – вече се проведе първият кръг от междуинституционалните преговори. Той се проведе на 23 октомври в Страсбург. Предстои да получим информация за резултатите от този първи триалог. Сега ще дам думата на колегите, за да ни докладват. Наистина се радвам, че Преговорите текат вече. Мисля, че всеки участващ в процеса застава зад целта на постигане на споразумение колкото се може по-скоро, за да може този инструмент да влезе в сила без отлагания. Едновременно с това делегацията на Европейския съюз много ясно заяви, че не сме готови на компромиси по същество във връзка с инструмента тъй като няма време за това. Преди да дам а, думата на съдокладчиците, нека дам думата на председателя на Комисията по развитие за уводни думи. Нека първо обсъдим инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество. След това ще дам думата и на колегите са докладчици за инструмента за предприсъединителна помощ. Господин Тобе, нека още веднъж изтъкна колко е важно това досие. Радвам се, че и трите институции проявиха готовност да започнат на ранен етап преговорите. Това е необходимо, тъй като инструментът е сложен и остава малко време до края на настоящата многогодишна финансова рамка. Както сме изтъквали неведнъж, Европейският съвет трябва да изготви окончателната си позиция за МФР преди парламентът да направи оценка по същество. И сега може направо да дадем думата на съдокладчиците. Точно така ще поступим. Господин Гьоренс си тръгна, така че ще дам думата първо на господин Галер. Господин, Галер ме, господин Гъренс ме помоли да ви изложа и неговата оценка. И ние се радваме, че най-накрая започнаха преговорите в рамките на тристранните разговори. Съветът влиза в ролята си на съзаконодател, а комисията е посредник между нас и съвета. Става дума за инструмента за външна помощ на Европейския съюз за периода 2021-2027 година в размер от около 90 милиарда евро. Нашата делегация бе ръководена от господин Макалистър. Представени бяха комисиите АФЕТ, ДЕВЕ, както и комисията по развитие и Комисията по бюджети. Делегацията на съвета беше ръководена от посланник Линдрос Бинхам, който представляваше финландското председателство. Делегацията на комисията бе ръководена от комисаря по въпросите на международното сътрудничество и развитието, господин Мимица време на първите тристранни разговори всяка делегация излезе със стъпително изявление, в което изложи своите приоритети и свързаните с тях очаквания. Все още не сме започнали преговорите по текста на регламента. С задоволство можем да отбележим, че постигнахме съгласие по методите на работа, както и по при временния график на заседанията до края на годината. Така ще продължим работа на базата на клъстери по свързани въпроси, като се надяваме да наберем достатъчна инерция по по-лесните въпроси, за да можем да преминем и към по-сложните такива. Така или иначе, искаме да постигнем ранно второ споразумение, което разбира се ще бъде гласувано от съвета и Европейския парламент. Следващият триалог е насрочен за 5 септември, декември. Тогава се надяваме да постигнем привременно споразумение по първите съществени части от регламент. Когато бъде постигнато такова споразумение, членовете и на двете комисии ще получат предварително постигнатите резултати под формата на страница, на таблица, извинете, с 4 колони. Ще ви информираме след всеки кръг от тристранните разговори. Освен това, всички бяхме на мнение, че заглавието на регламента е ненужно сложно и че трябва да се упрости. Ще уточним този въпрос, вероятно, към края на преговорите. Предложенията ви ще са добре дошли тъй като в нашия мандат за инструмента има няколко хоризонтални разпоредби, които са общи за позицията на Европейския парламент за инструмента за предприсъединителна помощ се споразумяхме двамата съдокладчици по инструмента за предприсъединителна помощ, колегите Зовко и Пицула, да участват на равна нога с останалите в преговарящия екип на Европейския парламент, когато се обсъждат важни и за техния доклад елементи. Благодаря. Кой друг иска да вземе думата? От съдокладчиците Мария Арена. Благодаря на Майкъл, който ни представи процедурата. Важно е да припомним, че Европейският парламент осъзнава значимостта на този инструмент, както и трудностите, по време на дискусиите, тъй като има разнобой в позициите на парламента, комисията и съвета, но ние препотвърдихме принципите, които са от огромно значение на парламента, т.е. неговото участие в стратегическите е, пунктове, свързани с програмирането по принцип и за реакция в момент на криза. Второ, последователността на програмирането, както и съдържанието на инструмента. Целта е да се улесни функционирането на инструментите и те да се, упрост... да се упростят. Сега има разнобой, но има и много е, съвпадения на възгледите. Що се, що се отнася да се работите в е, работата по е, дневен ред 2030 и основните цели за развитие и най-вече намаляването на бедността. Бих искал също така да спомена увеличаването на публичната помощ за развитието от 92 на 95%. процента. също така предлагаме увеличаването на помощта за климата и биоразнообразието до 45%, както и въвеждането на е, показатели, свързани с равноправието на половете. Има също, също така конвергенция, що се отнася до зачитането на човешките права, управлението и равноправието, но ние също така предлагаме включването на допълнителна клауза за е, суспендиране при нарушаване на човешките права и подъпкване на други принципи, включително и е, действия свързани с ядрените програми. Благодаря. Раза Юкнавичени именно. Thank you both chairman. Благодаря, господа председатели. Ще кажа няколко думи по някои теми, които вече сме обсъждали. Що се отнася до приложното поле, структурата и бюджета, на първо четене парламентът прие предложението да се включат колкото се може повече елементи в географския стълб – които да бъдат допълнени от стълбовете за тематично и бързо реагиране, както и от резерв, който да не бъде поставен в програмите. Активно подкрепяме идеята за увеличаване на финансирането с 4 милиарда евро, най-вече за инвестиции в Африка, с цел увеличаване на финансирането за съседството и с цел заделянето на целево финансиране за Карибския и Тихоокеанския регион. Подкрепяме също така възможността за създаването на специална панафриканска програма за африканския континент, както и на програма за Африканския, Карибския и Тихоокеанския регион. Освен това, предложихме да се задели целево финансиране за няколко области и да се подсили тематичния стълб за сметка на много големия резерв извън програмите. Що се отнася до тематичната програма за тъй наречените световни предизвикателства, то тя поставя акцента върху важни елементи като устойчивото развитие. Предлагаме тази програма да получи повече финансиране в размер от 4,5 милиарда евро. Към момента финансирането е 3 милиарда. А що се отнася до Европейския фонд за устойчиво развитие плюс, бюджетните гаранции и финансовата помощ за трети страни, парламентът подкрепи включването на новия фонд за устойчиво развитие плюс в инструмента за съседство и развитие, както и създаването на единна гаранция за външни действия. По тази глава, освен това, се признава и специалната роля на Европейската инвестиционна банка. Стремим се също така да гарантираме и приемственост на операциите на Европейската инвестиционна банка извън Европейския съюз. Тук парламентът предлага да се установи специален инвестиционен резерв за държавно финансиране. Освен това, парламентът предлага да се предвидят редица допълнителни гаранции, така че частните инвестиции да допринасят за устойчиво развитие, като едновременно с това се спазват стандартите, свързани с социалните права и правата на човека. Посетихме, например, Етиопия и се убедихме, колко важно би било нещо такова. Накрая парламентът подкрепя и разширяването на географския обхват на Фонда за устойчиво развитие Плюс, така че да обхване най-вече Африка южно от пустинята Сахара и съседни на Европейския съюз държави като приоритетни региони. Следващият триалог е насрочен за 5 декември. Накрая, но не е по значение. Някои смятат, че Кръщаването на бебето, избирането на име за бебето е от голямо значение за по-нататъчния му живот. Ако не се подбере както трябва името, то бебето няма да постигне успех в живота си. Затова и трябва внимателно да подберем името на този инструмент. Мисля, че това е един много важен инструмент от гледна точка на външните действия на Европейския съюз инструмент. И той трябва да има име, което да го прави по-лесно разпознаваем. По-настоящем името му, според мен, е прекалено сложно. Председателят, на бележка от моя страна, дори да намерим добро име за това бебе, то ние в Европейския съюз имаме лошия навик да развалим всичко, само заради поредното ужасяващо съкръщение. Мисля, че трябва да наложим едногодишна забрана върху съкръщенията в полза на гражданите. Господин Галер, сега ще се изкажете от своя име, тъй като в началото изложихте само позицията на господин Гьоренс. И така, Преговарящите от името на Европейския парламент защитиха позицията на Европейския парламент от първото четене през месец март. Съветът прие своя частичен мандат през юни. Той бе допълнен през месец септември. Някои елементи според нас са много важни и те остават в ръцете на Европейския съвет в рамките на преговорната котия за МФР. Съгласно резолюцията ни от 10 октомври тази година, призоваваме комисията да излезе с план за непредвидени обстоятелства под формата на евентуално удължаване срока на действие на настоящите инструменти. Така няма да ни притиска времето. Освен това, подкрепяме предложението на комисията да се слеят различните инструменти за финансиране на външни действия, включително подпомагането на политиката за съседство, която е уредена в специална глава в регламента. Приехме също така и предложението за поставянето в бюджета на Европейския фонд за развитие така ще се окаже много по-силно политическо въздействие, ще има повече видимост и ефикасност. Освен това, бяхме на една позиция по отношение на този инструмент, а именно, че по него трябва да се подпомагат действащи или бъдещи политически рамки. Съветът все още обаче не е приключил вътрешните разисквания по тези два съществени елемента. Ние много ясно заявихме, че продължаваме да гледаме на тях като на част от настоящата законодателна процедура. Тоест, по тях ще трябва естествено в бъдеще да се водят тристранни разговори. Така предупредихме, че ако бъдем поставени пред свършен факт, то това ще доведе до застой в разговорите. И както съм казвал и друг път, предлагам да кръстим този инструмент, детето си, глобален инструмент. Um, who is next? Марк Тарабела. Марк Тарабела. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда кратък и ще говоря така по-общо, след като изслушах господин Галер от името на Гюренс и Мария Ерен. Да, трябва да бъдем солидарни в този парламент. И бяхме амбициозни през март и трябва да подкрепиме това, което искахме. И защото Обикновено, когато има предложение, е, комисията или парламента са амбициозни, а парламент, съвета е този, който възпира нещата. Държавните глави са много добри, когато трябва да изнасят речи пред обедените нации, но когато трябва да вземат решение, нещата са съвсем други. Така че трябва да продължим да бъдем амбициозни, защото нашите предложения се радват на широката подкрепа на, е, на всякакви заинтересовани страни в областта на климата, на е, борбата с е, бедността и така нататък. Така че трябва да устояваме нашите позиции. Но как, не, мож, не, не можем да, да бъдем много задоволени от е, съвета. Вчера получих допълнителни сведения относно техническото заседание. Както винаги съвета иска да спре всичко. Така че нека да бъдем солидарни и да отстояваме позицията. Е, от тази само да се върна към казаното от Марк Тарабела. Искам също така да благодаря на докладчиците и струва ми се, че наистина нашето предложение беше амбициозно, особено когато става дума за борбата срещу промените в е, климата или равнопоставеността на половете. Струва ми се, че тук постигнахме задоволителни резултати и трябва да продължим да играем важна роля. Да, както правилно каза Марк, е, амбициите на парламента винаги са големи, но този инструмент точно трябва да се превърне в нещо, което наистина ще е, бъде е, важно и значимо за установяване на равнопоставеност и борба срещу климатичните промени в международен план. Е, Мария Рена много правилно каза, че също става дума на, о, на управление. Този инструмент първоначално за него не беше предвиден парламент, парламентарен контрол. Успяхме да променим нещата, но струва ми се, че ще трябва да, да намерим начин този инструмент хем да бъде гъвкав, хем да има правилния и адекватен парламентарен контрол. Струва ми се, че инструментът е много уместен, трябва да го защитим и наистина той ще изиграе много важна роля за наблюдение на процесите на демократизация в света. Благодаря. Колеги, друг иска ли да се изкаже? Очевидно не, както вече казах. Сега ще дам думата на двамата ни са докладчици за ИПА, т.е. инструмента за е, присъединяване. Давам първо думата на Елена Жовко. Благодаря, господин председател. Става дума за един много важен инструмент за стабилизиране в регионален мащаб. Решихме да отложиме преговорите в очакване на новата комисия и да, за да започнем преговорите с съответният ресорен комисар. Взехме това решение за отлагане на, на първият трилог. Първо, защото ням, ням, нямаше никакъв напредък в между интеинституционалните преговори. Слагането в скоби на големи части от текста от съвета е нещо абсолютно недопустимо. ние искаме да постигнем междуинституциален споразумент преди да, да, да, да говориме в, по същество по съдържанието. Трябва първо да, да решиме дали ще има усъвременяване на документа чрез делегиран акт или ще трябва да се да се извърши от, да се, да се извърши изцяло цялата законодателна работа. Господин Пицова. Е, смятаме също така, че преговори за усъвременяване на рамката 21-27 година трябва да се извършва след като се учреди новата комисия, защото само комисията може да играе ролята на, на медиатор. Защо, смятаме, че нещата трябва да бъдат обсъждани с новия ресорен комисар. Така че, е, може би първото заседание ще може да се състои в началото или средата на декември. Благодаря. Колеги, искате ли да вземете думата? Имате ли въпроси, коментари по инструмента за пред присъединяване не, в такъв случай приключихме с днешното заседание. Благодаря на всички. Искам да благодаря на колегите от Комисията по развитие. А сега ще проведеме заседанието на координаторите на АФЕТ. Много моля в залата да останат само онези, които е, участват в това заседание. На другите довиждане и до утре.